Hello. Good afternoon. Добър ден, дами и господа. Пристъпваме към последната сесия. Под наслов Устойчива синя економика, която намалява натиска върху океаните. Госпожо Майснер, много ви благодаря за организирането на тази проява. Искам, както каза господин Херцли Гейом, много е важно океана да го запазим в добра форма. Той спомена за тази страхотна идея за Европейска агенция за океаните. Света знае повече за повърхността на Луната, отколкото за дъното на океаните и мисля, че това трябва да се промени. Искам да ви напомня, че последната сесия ще акцентира върху потенциала за растеж и заетост в синята економика, в... като се намалява натиска върху океаните. Както каза Хецлих, 50% от храните, от енергията, от ресурсите на бъдещето трябва да бъдат генерирани от океаните. Но искам да добавя, че много от държавите с излъз на океаните имат голям процент безработица. Така че за европейската комплексна морска политика е много важно да се гарантира последователност между всички сектори на сивата економика. Последователността между всички тези политики е голямо предизвикателство. С намаляването на регулаторните бариери Европейския съюз същевременно и осигурява доста финансова подкрепа. Съм сигурен, че комисаря е засегнал този въпрос по-рано след обед. Помощта идва най-вече по линия на структурните фондове и програмите за научно-развойна дейност, най-вече фонда за регионално развитие и фонда за морско дело и рибарство. Крайбрежния и морския туризъм, аквакултурите, синята енергия, морските биотехнологии, добива на полезни скопаеми на дъното на океаните, всички са засегнати от политиката и нормативната уредба на Европейския съюз. Тази сесия ще засегне няколко от тези въпроси. Искам да споделя и своите притеснения. Знаете, че Великобритания е била владетел на вълните десетилетия на лед. Искам да добавя, че е много важно Великобритания да остане като част от различните научни инициативи в сферата на океанографиката океанографията и всичко свързано с темите, които ще обсъдим днес. А сега ще дам думата на Ема Наваро, заместник председател на Европейската инвестиционна банка за 4 минути. Благодаря. За мен е голямо удоволствие да съм тук с вас. Искам да поздравя парламента и комисията за това, че ни дадоха възможност да проведем един необходим разговор за бъдещето на океаните. От тях зависи живота на Земята, както бе припомнено днес. Затова е много важно да обсъдим устойчивото използване на океаните и тяхното запазване. Днес ни бе напомнено, че океаните дават сериозен принос за световната економика и те са евентуален двигател на растежа, заетостта, Иновациите предлагат големи економически възможности за бъдеще. Ние знаем, че океаните са важни за спазването, за решаването на редица проблеми. Продоволствената сигурност, осигуряването на енергия, природни ресурси и смягчаването на глобалното затопляне. Използването на пълния потенциал на океаните обаче би била възможност ако се осигури тяхната сигурност и здраве. Днешното, техното здраве днес е много застрашено. Картината изобщо не е розова, е много притеснителна. Назрява е момента за действие. Нуждаем се от отговорни, устойчиви подходи към економическото развитие на океаните. Трябва да направим, че най-големият проден ресурс на Земята да не бъде компрометиран и да е от полза за бъдещите поколения. В тази връзка програмата за устойчива синя економика е много важна и стъпките предприяти от комисията и парламента за лансирането на тази програма могат да бъдат само приветствани. За ЕИБ насърчаването на устойчива синя економика е основен приоритет. Това е съвсем естествено, защото насърчаването на устойчивото развитие и програмата за борба с климатичните промени е в основата на нашата мисия – ние имаме амбициозни климатични цели. Всяка година предвиждаме поне 20% от своето финансиране за климатични мерки. Миналата година говорим за 16 милиарда евро. Ние също така сме поели ангажимент да осигурим и 100 милиарда долари за климатични проекти по цял свят. През годините ние сме били основен инвеститор в океанската економика – Мобилизираме и капитал в частния сектор за устойчиви проекти в Европа и извън нея. Добър пример е нашата водеща роля за развитието на Ocean Wind в Европа. Ние сме подкрепили поне две трети от основния капацитет. Инвестирали сме голяма сума през последните пет години и ще продължаваме да насърчаваме този разрастващ се сектор. Опазването на бреговете е също област, която инвестираме. Ние подпомагаме и екологизацията на този сектор. Работим и по отстраняване на отпадъците в морската среда, една от основните заплахи за морските екосистеми. Ето защо миналата година заедно с насърчителните банки на Франция и Германия лансирахме инициативата за чисти океани. През следните 5 години ще осигурим 2 милиарда евро за проекти за намаляване на морските отпадъци, най-вече пластмасови изделия и за обработването на отпадни води. С това ще финансираме и проект за намаляване на замърсяването. Но сината економика не касае само паричния ресурс. Тя опира и до новаторството и премахването на пречки пред новите проекти. Ние работим по устраняването на пречките пред достъпа до частен капитал. За решаването на този проблем, заедно с комисията, сме разработили финансов инструмент за намаляване на риска по проекти и за набиране на частно финансиране. Това е много важно, защото науката, иновациите са много важни за отстраняване на сериозните проблеми пред които са изправени океаните. За да процъфтява устойчивата економика, трябва да увеличим финансирането. Финансовите потребности не могат да бъдат покрити само от публичния сектор. Имаме нужда от частно финансиране и това трябва да бъде учетено при инвестиционните решения. Едва тогава ще можем да осигурим устойчиви инвестиции в океаните. Постигането на устойчивост изисква спазването на принципите за устойчивата синя економика, една новаторска рамка за устойчиви финансови проекти, разработена заедно с WWF, Европейската комисия. Тази година ще има нова инициатива и под егидата на програмата за околна среда към ООН. Това е много важна стъпка. Това, което започна като един по-скромен ангажимент се превръща в златен стандарт за инвестиции и то устойчиви в синята економика, само че времето изтича и проблемите остават. Проблемите изискват многостранни действия, но и отделни действия от всички нас – в тази връзка днешното мероприятие предлага уникална възможност за обмен на идеи, за създаване на нови партньорства, за преодоляването на предизвикателствата. Мога да ви уверя, че ЕИБ е поела твърд ангажимент за насърчаване на устойчивата синя економика, за събирането на частни инвестиции, за да се увенчае с успех това всеобщо начинание. Благодаря. Благодаря госпожо Наваро. А сега господин Пьер Делзо, заместник е, главен директор на Генерална дирекция на Европейската комисия за вътрешния пазар, за промишлеността, предприемачеството и малки и средния бизнес. Господин Деозо, имате думата за 4 минути. Благодаря. Наистина заглавието на нашата дирекция, името на нашата дирекция е доста дълго, но може да бъде обобщено в няколко думи. Небе. Небе е първата дума. Небето, казваме ние, е границата, но това всъщност е чудесен инструмент за да наблюдаваме какво се случва на Земята. Европейската комисия и заедно с Европейската агенция за космически изследвания е разработил един чудесен инструмент за наблюдение Коперник. Той ни дава представа, като снима и предава снимки от различните части на света. От тази гледна точка океаните са част, много важна част от наблюденията, които извършваме с помощта на Коперник. И ние знаем, че Коперник е оценен като най-добрата система в света, дори от САЩ. Затова ние в Европа заедно сме успели да направим най-добрата система за наблюдение на Земята. Какво обаче правим с тези снимки, които получаваме от Коперник? Ние разработваме услуги, които включват и наблюдение над океаните. Разработили сме така наречените морски услуги, с които даваме прогнози за морето за климата и обща информация. Въз основа на данните от сателита ние можем да излезем с доклад и да представим информация за неща, като да речем топящи се ледници и така нататък. Това ни позволява да наблюдаваме всичко, което се случва в океана. Още един важен аспект от програмата Коперник е наблюдението над, морс... над моретата. Ние използваме този инструмент за наблюдение на всякаква дейност в океана, да речем морски съдове, плавателни съдове, какво правят те. Това обаче ни помага да забележим и случаите, в които имаме замърсяване и да действаме бързо. Още една важна функция на Куперник са така наречените спешни услуги. Например, в случай на наводнение, като това, което имаме в момента в Мозамбик, Куперник се активира, за да може да упражнява мониторинг върху ситуацията и да помага на хората на място. Това е много важна функция, която използваме, за съжаление, твърде често. Следващото е Диас. Какво е Диас? Коперник е най-голямият доставчик на данни в света. Всичките тези снимки, които ние предлагаме с помощта на Коперник, са със свободен достъп за всички. Но проблемът е следния. Данните са прекалено много и дори да са безплатни, е трудно да бъдат обработени. Затова какво направихме ние от страна на Европейската комисия? Решихме да платим на частни оператори, да ги помолим да създадат за нас електронни платформи, които да включват тези данни, така наречените облаци. Тези данни са отново безплатно на разположение на всички потребители. Идеята е всички да могат да гледат тези данни и съответно да разработват решения, услуги, възоснова на тези изображения. Ако не знаете какво да правите в, един дъждов, в една дъждовна вечер, можете да отидете на тази платформа и да видите какво се случва. Целта е да може данните да бъдат използвани от всички в цял свят, включително и в Европа, и да се разработват системи и услуги, които ни позволяват да наблюдаваме Европейския съюз и океаните. Последната дума е Арктика. Защо арктически? Защото дори Коперник да е много важна програма, сега ние сме в процеса на преговори за многогодишната, в рамките на многогодишната финансова рамка на една нова програма, нова космическа програма. Ако получим подкрепата на държавите членки и на съвета, искаме да използваме Коперник за наблюдение на ситуацията в Арктика, защото знаем, че това има значение в световен мащаб по отношение на климата и на океаните. Бихме искали да използваме сателити, за да можем да упражняваме мониторинг върху тази ситуация. Искаме да развием мисия, която да е свързана с промените в климата и да проследява нещата по отношение на въглеродния диоксид. И отново, това може да се случи само с помощта на космически изследвания. Често се оплакваме, че Европа не е напред, но в лицето на Коперник ние имаме един чудесен инструмент, който може да ни помогне да решим проблемите на океаните. Благодаря ви. Much, Благодаря, господин Дезо. Ако можете в едно изречение, когато говорите за програмата Коперник, оставаме с впечатлението, че вече имаме това, което каза господин Херцег, но ако си говорим за една Европейска агенция за океаните – Както той каза, ние вече имаме Европейска космическа агенция, така че не виждам защо да не направим нещо подобно за океана, който е много важен. Добре, това го отбелязваме. Може би ще можем да използваме това обещание от страна на виж служител в комисията. Сега искам да дам думата на някои мои колеги от Европейския парламент – Давам думата на господин Барендика от Алде за 3 минути. Извинете, госпожа Барендика поправя се оратора в рамките на 3 минути. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря на нашите посетители. Вие сте тези, които дадохте възможност това да се случи, включително госпожа Мейснер. Стратегията, която разглеждаме днес е една от най- една от най-интересните развития на модела 2020. Той е свързан с съобщение на комисията от 2012 година и значително изменя начина по който гледам на взаимоотношенията си с океаните. Имаме различни дейности, диверсификация, използване на енергия от океаните. Всички тези неща се базират на принципа на устойчивост и също времено трябва да намаляваме натиска върху океаните. Освен това, трябва да се осигури економически и социален баланс в крайбрежните общности. Това трябва да бъде базирано на знание, планиране и наблюдение. Започваме с знанията. Трябва да имаме по-голяма устойчивост въз основа на изследвания, свързани с рибните запаси. Това ще бъде от изключително значение и по отношение на подобряване на търговските и риболовни флотилии. Разглеждаме автономни варианти за навигация. Знанието е свързано и с корабостроенето, както и иновацията и създаването на нови продукти, които ще ни позволят да се справим и да превърнем някои заплахи като пластмасовото, замърсяването от пластмасови продукти в възможности. В момента се разработват техники за изчистване на замърсяването, което се натрупва в океаните. Освен това, информацията е от изключително значение на, за използването на един от най- устойчивите ресурси на океаните, енергията. Ние с гордо заявявам сме един от лидерите по отношение на оползотворяване на електрическа енергия от приливите. През 2016 година 2,3 гигавата електричество успяхме да произведем, които се използваха в електрическата мрежа. Това е световен а, рекорд. Няма до този момент друго предприятие за оползотворяване на този вид енергия, което да е задминало този рекорд. Имаме и много турбини, които използват вятъра, така че това показва нашата отдаденост на използването на този вид енергия. Виждаме какво случва на Канарските острови, които са пример за подражание. Планирането е ключово трябва да разработим нови варианти, които да ни помогнат и накрая приключвам с наблюдението, контрола. Това ни позволява да контролираме и избягваме от тези практики, които се отдалечават от модела на устойчивост. Освен това, ни позволява непрекъсно да измерваме ефекта на новите политики, които разработваме. Затова тази конференция е на високо ниво – е от изключително значение, за да можем отново да изградим добри отношения с морето. Казвам това като член на Европейския парламент, но и като член на една общност, която от години живее в синята економика. Знам какво означава устойчивостта. Тези от вас, които гледат крайбрежните региони, когато говорим за тяхната трансформация, те трябва да приемат, да поемат водеща роля, защото ние имаме стотици години опит в това да живеем близо и с океана. Трябва да се възползваме от възможността да изградим услуги в тези общности и да продължим да работим и да живеем с морето. Благодаря, благодаря ви много. това, което иска да ни каже следващия колега е много по-ясно. Госпожа Гарсия от Социалисти и Демократи. Три минути имате. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, госпожи и господа. Много интересни бяха дискусиите днес след обед. Бях помолена да се изкажа в рамките на този кръг от разискванията. Нека споделя с вас някои свои размисли, с които да дам тласък на дебата, надявам се. Синята економика не може да остане само идея. Преди години, когато започнахме да говорим за устойчивост, описвахме като устойчиво всичко – на всичко буквално се лепваше този етикет. Има риск синята економика също да се превърне в идея, която да обхваща какво ли не. Трябва да има поради това нещо, което да я откроява. Не можем да продължим да подхождаме така, както винаги сме подхождали трябва да разглеждаме нещата от по-различна гледна точка, да въведем нови методи. Както каза госпожа Навар от Европейската инвестиционна банка, трябва да променим и начина по който насочваме инвестициите си. За стимулирането на синята економика са необходими както публични, така и частни инвестиции. Няма спор в това. Целите ни може да са същите като преди, но трябва да бъдат постигнати по по-различен начин. Трябва също така да сме наясно с това на къде насочваме инвестициите си, не само публичните, но и частните. Океаните разполагат с огромни ресурси, както и с огромен потенциал за насърчаване на заетостта и иновациите. Въпреки този огромен потенциал, трябва да отбележим, че чрез редица дейности се оказва много силен натиск върху океаните. Те се замърсяват, намалява се биологичното разнообразие, свидетели сме и на климатичните промени. Така че огромният потенциал на океаните може и да бъде ограничен. Затова трябва да променим начина си на работа. Ще се спра върху една конкретна тема, която бе подробно обсъдена днес след обед, а именно пластмасовите отпадъци. Бих добавила към тази тема и риболова. Общата политика в областта на рибарството опор доведе до значителни промени. В момента, според мен, те са недооценени – може би защото има още много какво да се направи. Одобрихме плановете за управление на риболовните запаси като част от опор, например за западната част на Средиземноморието. Аз бях докладчик по темата. Одобрихме тези планове за Атлантически океан, за Балтийско и Северно море. Има все още много какво да се направи, но продължаваме да работим, продължаваме да досъвършенстваме системата, за да се преборим с свръхулова. За целта самите риболовни флоти правят големи жертви. Трябва да се очертаят принципите на устойчивата синя економика. Първо, за да се превърне тя в реалност, трябва да се гарантират участието и поемането на ангажименти от страна на всички действащи лица, имащи отношение към океаните. Нито едно действащо лице не бива да бъде изключено от този процес. Всички действащи лица трябва да поемат ангажименти и да участват. Това е отрешаващо значение – с оглед на вземането на решения за устойчивата синя економика. Второ, има нещо, което често използваме, което понякога води до противоречия. Трябва да използваме колкото се може по-добри, надежни научни анализи и научни консултации. Често се говори за това, но то не винаги се прави. Обикновено, когато констатациите на учените не отговарят на позициите им, хората много често ги пренебрегват. Това се прави нерядко тук в парламента. Трябва да можем да разчитаме на колкото се може по-добри научни анализи. На трето място, трябва да отчетем всички форми на устойчивостта. Тя може да бъде екологична, социална и економическа. Ако пренебрегнем един от тези три аспекта, то ще сгрешим. Всички те са важни с оглед на едно по-добро бъдеще от гледна точка на екологията, социалната сфера и економиката. Нито едно от тези три измерения не бива да бъде пренебрегвано. Синята економика ни предлага много възможности, но трябва да знаем как да работим, за да постигаме напредък по тях. Трябва да сме наясно с целите си. Ако искаме да се възползваме от синята економика като възможност, всички ще трябва да поемат някакъв ангажимент. Това исках да споделя днес с вас. Свидетели сме на огромни промени. Според мен, представеното днес предложение за създаването на Европейска агенция за океаните е чудесно, но трябва да го изложите пред съвета, тъй като именно той възнамерява да съкрати средствата по следващата многогодишна финансова рамка МФР. Изисква се от нас да постигаме повече цели, но с по-малко ресурси. А за създаването на една такава агенция ще са необходими ресурси. Въпреки това, идеята според мен е добра. Госпожа Изабел Тума, от името на социалистите и демократите. Три минути. Благодаря, господин председател. Ще говоря френски. Искам да кажа, че ако бях океан днес след обед, щях да се притесня малко. Бе описана мечтата за ново Елдорадо за инвеститорите. Бяха изтъкнати съвсем основателни причини, няма да се спирам на тях. Потенциала за възобновяемите енергийни източници, потенциала за роботиката – за преодоляване на хиляди метри дълбочина. Ще има плавателни съдове, които ще могат да се гмурнат надълбоко, да извлекат нефт и да се върнат обратно. Само, че не мисля, че по този начин трябва да се гледа само на проблема и, и моята позиция е съвсем основателна. Има добри и лоши причини, поради които се изкушаваме от тази силна економика. Имаме недостиг на природни ресурси, увеличаващо се население, глобализация, която расте с все по-големи темпове по отношение на превоза на стоки. От тук, според мен, и проистичат няколко императиви. На първо място да не преоткриваме морето. И за тази цел трябва да променим начина на използване и на експлоатация. Защо? Какво направихме на Земята? Извършихме непоправими грешки, прахосахме ресурси, извършихме престъпление срещу околната среда, прахосвахме и прахосвахме ли природни ресурси, които не могат да бъдат възстановени. И така трябва да се промени модела. Европейски съюз трябва да се присъедини към това, което каза Клара преди малко. Да осигури максимално устойчив риболов. За какво става въпрос? Става въпрос за оползотворяване на природни ресурси по устойчив начин. Никога да не се атакува основния капитал от тези природни ресурси, просто да се взима една малка част от тях. Така да се каже, лихвите да взимаме, а не главницата. Да се избегне отражението върху запасите, върху ресурсите, върху природните ресурси по принцип. За тази цел има нужда от много мерки, но две са основните. Данни за използването на ресурсите Има много данни, които са налични и които се предоставят, както вече бе казано. И на второ място, полицейската функция. Контрола. Проверката е форма на доверие, както се казва и при производството, производството на богатства, използването на природни ресурси, контрола е от особено значение. В заключение искам да кажа, за да бъдем е, сериозни, и да разгледаме в дълбочина проблематиката, трябва да излезем извън чисто националните възгледи, да решим проблема с изключителните економически зони. Европейския съюз трябва да се даде сметка, че той е просто един остров, заобиколен от вода. Генерална дирекция морски въпроси се занимава, може би, само с рибарство. В парламента имаме комисия пак по рибарство и морски транспорт. транспорт. Така или иначе, няма да изброявам всичко, но е ясно, че не си даваме все още сметка, че ние сме една морска Европа. И в заключение, господин председател, Съвсем накратко за човечеството. Да не забравяме за него, връзката му с океаните. Да не забравяме и задължението и дълга да спасяваме хората бедстващи в морето, независими как, кои са те. Това е един вековен принцип, една вековна ценност. Благодаря.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 Искам да говоря пред вас по три теми. Първо ще ви разкажа какво представляват водораслите, какъв е проблема, свързан с здравето на океаните и каква може да бъде ролята на водораслите в разрешаване на този проблем. И така да видим какво е биомаса от водорасли. Има микроводорасли, които ги има в всички океани и водни басейни. Те работят с помощта на фотосинтезата. Нека да видим как изглеждат. Изглеждат ето така. Те са хиляда пъти по-малки от 1 мм. Има най-различни видове микроводорасли, има много различни имена. Срещат се в различни басейни. Ето това е един от най-често срещаните видове водорасли, който отговаря за 5% от фотосинтезата във всички океани. Сега нека да видим макро водораслите. Това са тези водорасли, които може да видите по бреговете. Ето някои от снимките. Те се срещат много често в Европа. Често се берат или събират от а, океаните и моретата. В а, Азия обикновено те се отглеждат, имат различни качества и могат да се използват за различни неща, включително за пречистване на вода или производство на полизахариди. Ето това е един вид водорасло, който в Португалия се, чещаше, се срещаше много често, но беше прекалено използван и сега почти а, спря да съществува. От него ни извичахме агар-агар. Сега нека да ви разпозная с това какъв е проблема по отношение на здравето на океаните, свързан с неустойчивото им експлоатиране. Можем да видим, че има два основни проблема. Първият е свързан с замърсяването, а вторият е с прекомерното изчерпване на, зимни, на рибните запаси или прекаления улов. Това е свързано с изменения в климата – и води до много проблеми в океана. Бяха споменати и пластмасовите отпадъци и разбира се прекомерния улов на риба. Според мен пластмасата е един от основните проблеми, с който се сблъскваме сега. Не става въпрос за големите пластмасови отпадъци, а за микропластмасовите отпадъци. Те не са само от деградацията на самите пластмасови отпадъци, но се появяват и при пране на дрехи, които не са с състав памук. Всеки път, когато водата от прането отива в пречиствателната система в канализацията, много микрочастици пластмаса стигат до океаните. Това са между 6 и 9 тона, милиона тона. Всяка такава частица отнема хиляди години, за да бъде за да се разгради напълно. Няма как да ги извадим от океана. Те стигат до похранителната верига и до нас с помощта на морски дарове и риба. Нека обаче да погледнем по-положително нещата, да видим с какво могат да допринесат водорастите. Има два основни проблема в океаните. Първият е какво слагаме в океаните и второ какво вадим от океаните. Вътре пускаме всякакви химически замърсители. Ние имаме и прекален улов, не само на риби, но и също така на бозайници, като китове и делфини, както и на черупкови, като да речем скариди за да започнем с превенцията. Най-важното е не само да почистим, но и да спрем замърсяването с помощта на превенция. Това е свързано и с кръговата економика, въглеродната економика, пластмасовата економика, да има изключително тежко данъчно облагане за всичко, което вреди на океаните. След това един поток на информация. За мен това е най-важното, защото ако гражданите не знаят какво се случва, те няма да упражнят натиск върху политиците, а политиците няма да си свършат работата. И накрая, много е важно да имаме балансиран на експлоатация на океаните. Без такава експлоатация не можем да ги защитим. А какво могат да направят водораслите във връзка с тази тема? Четири неща. Първо, първите две неща, които могат да направят водораслите е да заменят фуража в аквакултурите. Използваме 7 милиона тона рибно брашно и е, рибно масло. И всъщност всички тези протеини и масла могат да бъдат заменени от страна на водораслите. И ако може да се замени фуража за риби с водорасли, то тогава ще използваме по-малко риби за неговото е, приготвяне. Освен това, водораслите могат да се използват и по много различни други начини. В следващия слайд ще ви ги покажа. Водораслите могат да се използват и за биоподпомагане, т.е може да пренася бактерии, които да разграждат пластмасовите отпадъци. След това контролирано наторяване в а, или извинявайте, контролирано облагородяване на океаните в зоните, в които нямаме кислород, което може да ни помогне да се справим с климатичните промени. Накрая стигаме до 8 приложения на микро и макро водораслите, храна, фураж, козметика, различни торове. Това са области, в които Европа има челно място. Има много научно-изследователски проекти във всички тези области в Европа. Това беше всичко от мен. Благодаря ви. Thank you. And now... Благодаря. Естерасин. директор на а, политическия офис на Фонда за дивата природа в Европа. Благодаря ви за това, че организирате тази конференция. Аз съм тук като представител на организацията ни, която помага за създаването на принципите на устойчивата синя економика. Някои казаха, че синята економика, океанската економика, изглежда като Елдорадо и наистина така е. 23 2,5 трилиона долара. Можем да споменем и другите ползи кислорода, храната, но също и ролята на буфер по отношение на климатичните промени, тъй като естествено поглъща въглеродния диоксид. Очаквам до 2030 година да имаме двойно увеличаване на тази економика и тя ще обхване много различни области. Но аз съм една част от организация, Световния фонд за дивата природа, който се грижи за здравето на природата, а показателите по отношение на здравето на океаните наистина не са добри. Около една трета от рибните запаси са обект на прекомерен улов. все по-бързо изчезват местата, в които могат да, да се размножават рибите. И това се случва много по-бързо, отколкото темповете, с които изчезват тропическите гори. Имаме проблем и с подкиселяване на по-студените води. Виждаме, че имаме географска миграция на видове. Още нещо, една тема, която е много близка до нашата организация, е избелването на кораловите рифове. Пред няколко години бяхме свидетели на едно такова опустошаващо събитие. Почти половината от кораловите рифове загубихме. И ако продължават нещата да се случват по същия начин, ще загубим всичко до 2050 година. Не става въпрос просто за това, че един красив вид ще изчезне, ще изчезне и поминъка на хората, които зависят от тях за своята прехрана. Ако океана е здрав, то той ще ни помогне да постигнем всичките цели за устойчиво развитие, всичките 17 от тях. Нека да се върнем към това, което каза преждаговорившия. Това, което искаме да видим като растеж, зависи изцяло от това да сме устойчиви и да видим какви услуги можем да предоставим. Съвсем просто, не трябва да говорим за амбицията си за син растеж, а трябва да говорим за това, че е необходимо да сведем до минимум риска и да дадем възможност на океаните да бъдат устойчиви. Много от тези екосистеми, преди ние въобще да мислим как можем да ги експлуатираме, трябва да отчетем ограниченията на природата, защото имаме една планета и това изисква огромни инвестиции, защото това е един природен капитал, който в момента е под заплаха и той е част от общото предложение. В момента се намираме на сериозен кръстопът. От една страна, гражданите все повече и повече искат да имат действия. От друга страна, имаме и съответните политики. Европейския съюз е начало. Ние имаме доста законодателни инструменти за устойчива синя економика. Сега трябва да ги приложим на практика. Искам да подчертая три неща, свързани с Европейския съюз. Първо целта за обща политика за рибарството да имаме устойчив риболов до 2020 година, но също така и стратегията за устойчиво развитие, която иска да имаме здрави океани до 2020 година. След това имаме биологичното разнообразие, цел 11, поне 10% от ценните крайбрежни и морски зони трябва да бъдат защитени. Така че в момента ви отправям един апел за действие. През 2020 година ще видим докъде сме стигнали по много от международните споразумения. Споразумението от Париж, споразумението за биоразнообразие и за това искаме да имаме една нова сделка по отношение на природата която е важна и за хората, и която разглежда природата и биоразнообразието като нещо централно. Имам три послания към Европейския съюз. Ще завърша с това. Първо, устойчиви инвестиции и развитие на синята економика. Второ, застанете и защитете своята работа и тук, и извън Европейския съюз – от гледна точка на кръговата економика и накрая да запазим устойчивостта на нашите океани на време за постигане цета от 2020 година. Благодаря! Благодаря ви за това, че се съобразихте с времето. Ще помоля следващия колега за да се изкаже в рамките на 5 минути. Good morning or good afternoon, rather. Благодаря, доктор Хенкел. Добър ден на всички, уважаеми госпожи и господа комисари, уважаеми еври, евродепутати. Нашата асоциация работи в областта на енергията от океаните, което е видно и от името им. Надявам се, че следващите диапозитиви ще ви изяснят какво се има предвид с енергия от океаните. Може би си задавате въпроса, гледайки тази снимка, защо се нуждаем от енергията на океаните. Този въпрос, според мен, има два отговора. От една страна нуждаем се от нея в името на климата и от друга страна в името на развитието на промишлеността. До 2050 година не можем да изгорим нито капка газ и нито едно парче въглища, за да произвеждаме електричество. Ще трябва да използваме възобновяеми източници. Ако погледнете сценариите на комисията, то ще видите, че трябва много широко да се използват ВИ до 2050 година. За целта ще трябва да се възползваме от всички налични технологии, като енергийна ефективност, съхраняване, както и енергията на приливите и отливите. Приливите и отливите, и отливите могат да се използват за произвеждане на електричество в моменти различни от тези, когато се произвежда електричество от слънчева енергия. Надяваме се до 2050 около 10% от настоящото потребление на електроенергия да се задоволява от енергия от приливите и отливите, т.е. от океаните. На второ място ще се спра върху развитието на промишлеността. Енергията от океаните изисква и инвестиции, води също до инвестиции и до ползи за промишлеността. Пример за това са държави като Дания и Германия. Те се възползваха от предимствата на световния пазар. Бихме искали същото да се случи и във всички страни с излъз на море и океан в Европа. До 2050 година в Европа могат да бъдат разкрити 400 000 нови работни места. Постигнахме много успехи при намаляването на разходите за производство. Не често, не рядко цената се изтъква като аргумент, но успяхме да сведем разходите Енергията от океаните се използва в редица промишлени отрасли, като цементо производство, производство на електрокабели и други. Зеленият растеж е нещо, на което вече сме свидетели в областта на слънчевата енергия. Ще трябва и синята енергия, тази от океаните, да допринесе за зеления растеж. Първоначално проучванията за енергията от океаните показаха, че има много ограничен и почти никакъв ефект върху околната среда от производството на такава енергия. Използвайки енергията на приливите и отливите, можем да работим в области, където има много силно течение. Там, където има силно течение, дъното на морето е скалисто и няма почти никакво биологично разнообразие. Тоест няма да има ефект върху околната среда. Освен това и съоръженията, които се използват, най-вече под формата на котви, не оказват въздействие върху морската околна среда. колкото повече се увеличава инсталираната мощност, толкова повече трябва и да обръщаме внимание на някои застрашени морски видове, като морските бозайници. Обръщаме по-специално внимание на тюлените, например. До сега не сме били свидетели на каквито и да било сблъсъци. Синята економика е новият източник на зелен растеж. Тя е от полза както за околната среда, така и за економиката. Въпросът е как да установим устойчив модел. Изказалата се преди мен отправи призив към частния сектор да инвестира но за целта са необходими две предварителни условия, а именно видимост на пазара и възвръщаемост на инвестициите. Днес искам да ви благодаря и да ви призова към действие. Благодаря първо на комисар Вела и на цялата Европейска комисия за изминалите пет години, през които наистина ни предоставяхте много по-голяма политическа и економическа подкрепа. Без тази подкрепа някои от технологиите, които виждате на тези диапозитиви, нямаше да се използват към момента. Както каза комисар Вела, ни бе предоставено значително финансиране по Хоризонт 2020. Някои от съоръженията, които виждате тук, са финансирани по тази програма. Благодаря още веднъж на комисар Вела. Призовавам към действия пък държавите членки. Получихме широка подкрепа от страната на баските. Например, на национално равнище трябва да има видимост на пазара. Необходима е също така и възвръщаемост на инвестициите за инвеститорите. Инвеститорите в условията на капитализъм не биха инвестирали без да са на лице тези две условия. Ако сте депутат, моля, запознайте се с стратегията за енергетиката на страната си членка. Предвидете и произвеждане на енергия от океаните – ако не по идеологически, то поне по чисто економически причини. Благодаря ви. Ако искате да узнаете нещо повече за енергията от океаните, можете да посетите сайта ни. Надявам се, че през идните десетилетия синият растеж ще се превърне в реалност. Благодаря. I would like uh, the last speaker to take the floor, Mr. Christoph Tütgart. Господин Кристоф Титгак Последен изказващ се, генерален секретар на АСИ Европа. You, Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, госпожо Майснер, дами и господа. Добър вечер. Първо искам да благодаря на организаторите на тази конференция, че поканиха си Европа. За тези от вас, които не познават, това е организация, която представлява интересите на корабостроителниците и производителите на морско оборудване в Европа. Ние обединяваме над 28 000 дружества в Европейския съюз и ние представляваме сектора на европейските морски технологии. Какво прави нашата организация на конференция посветена на океаните? Накратко ще ви обясня. Нашата основна дейност е изграждане, поддръжка, ремонт и оборудване на сложни корабни и офшорни платформи. Ние имаме водеща позиция в това отношение в Европа, с което много се гордеем, но ние правим и крачка по-далеч. Ние разглеждаме въпроса за инфраструктурите и технологиите, които са вместими с дейности по синия растеж. Например, круизните кораби са също много важна дейност от синия растеж. И така, нашият е, сектор е в основата на океаните и моретата и иска да даде своя принос за една устойчива синия економика и да намали натиска върху океаните. Ние не сме сами, работим заедно с колегите, които работят по плаващи технологични платформи. Тези колеги имат е, нова програма за стратегически научни изследвания, които обхващат не само корабоплаването, но и логистиката и дейности свързани с синия растеж. На първо място водния транспорт, корабоплаването по, във вътрешни басейни и морски басейни. Ние искаме чист вид транспорт тук. Как искаме да постигнем това? До 2300 година искаме да се изграждат нови кораби за морепоплаване или плаване в вътрешни пътища с нулеви емисии. И до 2050 година смятаме, че всеки един вид кораб моретата или по вътрешните водни пътища може да е с нулеви емисии. Тук говорим за намаляване не само на емисиите във въздуха, парниковите газове, но и намаляване на замърсяването на водите и шумовото замърсяване. В това отношение нашия сектор иска да надхвърли целите, които се обсъждат в контекста на Международната морска организация в Лондон. Освен екологизация и по чест воден транспорт, Ние разглеждаме и други теми, като енергията, за която спомена и колегата. Но ще се спра на следващите два аспекта. Да задълбочим разбирането и защита на океаните, моретата и вътрешните водни пътища. В 2300 година в Европа трябва да има пълна, комплексна система за наблюдение на моретата и вътрешните водни пътища, която предоставя пълен поглед върху екологичното отражение на всяка една водна операция, включително и тези в дълбоко море. Тази система трябва да позволи на ЕСА да извършва сериозни операции по отстраняване на пластмасови отпадъци. Също така, до 2030 година искаме да разработим много функционални модулни системи, за защита и подпомагане на офшорните работници, да им позволят добри условия на работа и живот в морето и да им предоставят и някакви занимания за развлечение. Целта ни е в Европа да бъде изготвен първия плаващ остров за широкомащабни промишлени и развлекателни дейности – до 2050 година. За тази цел трябва да бъдат изпълнени няколко условия. На първо място, както казаха вече колегите, има нужда от сериозни инвестиции в научно-развойна дейност и иновации в контекста на Хоризонт Европа, но извън тази програма. Днес сектор на морски технологии вече инвестира около 10% от годишния си оборот в научно-развойна дейност и в това отношение взема водеща позиция в промишлените научно-развойни дейности. Но ако искаме да използваме пълния потенциал на сидния растеж и ако искаме морския и водния транспорт да станат чисти и екологосообразни, има нужда от повече инвестиции в научно-развойна дейност. На второ място, въвеждане на нови технологии и нови понятия трябва да е обезпечено със съответната политика и нормативна уредба. Това е много важно в европейския контекст най-вече, защото то може да ни помогне да бъдем новатори. А новаторството в европейски контекст означава и запазване на глобалната конкурентоспособност. На трето място има ясна необходимост и нужда сектора да получава по-лесно достъп до средства за финансиране от Европейския съюз, най-вече за инвестиции, свързани с сериозна степен на риск, иноваторски продукти, включително новаторски кораби и платформи за дейности, свързани с синия растеж. На четвърто място ние трябва да разчитаме на наемането на мотивирана и квалифицирана работна ръка, която да може да работи и да разработва новаторски технологии, да се адаптира в бързо променящ се свят на техниката. И не на последно място за морски сектор в Европа има нужда от отделна стратегия за сектора, която ни позволи да запазим конкурентоспособността си в глобален план в сложния сектор на корабостроенето и произвеждането на морско оборудване. Ние трябва да изпреварим нашите конкуренти в глобален план по отношение на новаторството, който ще е от полза за сектора, за всички в, сек... в които имат някаква връзка с нашия сектор и за синия растеж сините океани са много важни за корабостроителите и производителите на морско оборудване в Европа. Те са много важни за бъдещите поколения, за планетата и ние искаме да поемем своя дял от отговорността в това отношение. Благодаря. Благодаря ви, господин Титкат. С това приключва третата сесия, която е последна. Знам, че някои имаха желание да задават въпроси, но няма да имаме такава възможност, доколкото разбрах, защото след малко вече няма да има осигурен превод. разбира се, трябва да предвидим и изключителна част на конференцията, така че ви моля да проявите разбиране.